Colleagues, uh, begin to take your seats. Good afternoon. Моля, заемете местата си, колеги. Ако нямате намерение да участвате при гласуването, моля, напуснете залата. Ако ще участвате, вземете местата си. Um, so, colleagues, uh, we had a pause. Um, at least one of the groups didn't have their voting list. Everyone has their voting list. Изчакахме малко, една от групите нямаше списък за гласуване. Сега се надявам, че всички имат списъците си за гласуване. Нека да направим проверка. Всички ли имат карти за гласуване? Цялото гласуване този следобед ще бъде електронно. Ако някой не носи картата си за гласуване, моля да даде знак на секретарията. Много е важно да имате карта за гласуване, тъй като цялото гласуване ще бъде електронно. И така, нека да преминем към първата точка, по която ще гласуваме. Моля, замете местата си. And that includes people at the back. Моля хората в дъното на залата също да вземат местата си. okay? colleagues, uh, good afternoon, and we begin with uh, the first of our... И така, колеги, започваме от Европейската агенция за правоприлагане СЕПОЛ предложение за регламент на Европейски съвет и парламента. Е, докладчик е Гилга Гал. Гласуването е едно по електронен път. И така, готови ли сте, колеги? Моля, гласувайте. So colleagues, if we just pause, okay, if we just pause for one moment. Колеги, нека да направим леко, едно прекъсване. Има един пълноправен член в повече, който гласува от ДНП. Okay, and while the EPP co colleagues, um, just can I just say for this afternoon we have a very full room, so while I'm speaking, it will just be helpful to. Моля ви, колеги, а, пазете тишина, залата е пълна. Социалистите също имат един член в повече. Така че добре, че гласуваме по тази точка преди следващата, за да проверим това. Това няма да промени резултатите от това гласуване. There's no rush. Okay? And it doesn't change this vote, which of course... Um, should withdraw their account. One, yeah, yeah, I know, I know. So, so if, if the members... И така. По една карта от всяка една от, политическите, от двете политически групи трябва да бъде извадена от машините за гласуване. Край на гласуването. Приема се поздравление на госпожа Гал. Давам думата на госпожа Гал. Съвсем накратко Нека да благодаря на докладчиците всяка и особено госпожа Бенова, която ме подкрепяше по време на преговорите, както и на секретарията. Благодаря ви много. Thank you very much. Благодаря. И така преминаваме към следващата точка, по която ще гласуваме, а именно използването на данните за имената на пътниците. Господин Къркоп е докладчик по темата. Ако той не иска думата, можем да преминем направо към гласуването. Отново гласуването ще бъде по електронен път по искане на поне една полити... от политическите групи. И така, готови ли сте? Down as we, as we that would be really helpful. Моля ви, пазете тишина, докато гласуваме. И така. Изменение 49, 48, 49 и 50. Моля, гласувайте. The vote is closed. Гласуването е, се закрива. Моля ви, колеги, още все още има един член в повече, който гласува от социалистите. colleagues, when SND is ready, that will mean the removal of one card. So that трябва да се изтегли една от картите на социалистите и демократите. След това закриваме гласуването. Вече всичко е наред. Отхвърля се. Петдесет и осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Compromise 3. The vote is open. Компромисно изменение три Моля, гласувайте. The vote is... Okay. Compromise 3. The vote is open. Page 18 of your voting list. Компромисно изменение 3. 18 страница. М- край на гласуването. Приема се. Compromise 4, page 22. Компромисно изменение 4. Страница 42 на моя списък. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5, страница 32 моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте, колеги, отново има един член повече, който гласува от социалистите и демократите. Компромисно изменение 6, 37 страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 7. Моля, гласувайте. На 46-та страница. I realize it's taking time for you to get to that page. Post-it stickers are a good idea. Давам си сметка, че отнема време да се стигне до изменението, край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8, страница 55 на моя списък. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисни изменение 9. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10, 73-та страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Извинете. Компромисно изменение 12. 84-та страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 1386 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 14. 87 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15, също на 87 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 компромис, 88 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17 на 88 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. на изменение 18, 91 страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. След като гласувах и аз, приема се. 19 изменение, компромисно, 92 страница, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20. 92 страница. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 21, страница 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се след това по преамбила изменение 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към гласуване анблок от 22 до 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Страница 117. Гласуваме по текста с приятите изменения. Не, извинете. So as I was saying, yeah, that was a vote on, just sorry. Uh... И така, имаше въпрос от НП, до други елементи. Гласувахме анблок от 22 до 56, така че работата сме си я свършили. Ще си тръгнете по-рано. 117 страница гласуваме по текста с приятите изменения поименно. Моля, гласувайте. If you want to vote not on block, please let me know. We can go back. Ако искате да гласуваме не анблок, ми дайте знак. The vote is closed. Край на гласуването. And then we now vote on the mandate to open negotiations. А сега гласуваме по мандата за започване на преговори с съвета. Моля, гласувайте. Гласуват, гласувате ли, колеги? Край на гласуването. And that is agreed and congratulations. Приема се поздравление на докладчика. Colleague, I'm going to suspend the meeting uh, before the next item so we can clear the room. Thank you. Ще направим кратка почивка преди да преминем към следващата точка, за да може който желая да напусне залата.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

по-къде.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

Okay. That's, <clears throat> that's not better. What's happening? Sorry. Uh, yeah, that's better. Thank you. Um, the, um, the proposal for a council decision is Предложението за решение на съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция докладчика е, Келър. Имаме докладчици в сянка. Предлагам първо да... Ска Келър, извинете. След това да чуем презентация за Питър Нидермюлер е, по 11 точка за мобилизиране на е, фонда за гъвкавост, временни мерки за международна защита в полза на Италия и Гърция. Мисля, че така е разумно да действаме, вместо да, т.е. Да, да проведем дискусия след двата, двете точки, тъй като те са в пакет, така че ако не възразявате, започваме с К. Келър. Целта е да внесем изменения за срока, за което беше 10 юли. Чухте и в дискусията с Люксембургското председателство днес, но всъщност Ка ще обясни всичко. Има и думата. Разполагаме с време, така че няма да ви прекъсвам днес. Благодаря много. Първо да благодаря на всички докладчици в Сянка за взаимодействието. Наистина, много кратки срокове работихме. Едва ли толкова бързо някога сме работили в този парламент е, с такива скорости и темпове. Въпросът многократно се обсъжда. Тук става дума за една схема за спешно пренасочване на, на средства към Гърция и Италия, за да се е, преместят 40 000 души общо от тези две страни. Това са фронтови държави, както казваме, и са имали много е, бройни е, приливи на миграция в е, миналото и тенденцията продължава. Съвета постави въпроса доброволно. Утре в гласуването обаче трябва да пратим ясен сигнал към съвета, че парламента е за обвързващ и на наистина убедителна схема за пренасочване, за преместване, защото е, това ще изпрати важен знак и сигнал за солидарност. Важно е да, да, да дадем да се разбере, че парламента подкрепя предложението на комисията с всички направени изменения и че с нас това е само начален момент. След това ще започнем да проучваме страните, е, цифрите, 40 хиляди. Това е само началото, както казах да задействаме цялата машина, цялата процедура и това е, даваме да се разбере ясно в текста, който предлагаме с нашите изменения. Също така, тъй като този механизъм за спешни случаи не следва консултации и цялата процедура, трябва да е ясно, че комисията трябва да излезе с една постоянна схема за пренасочване при случай на, на е, при неотложни ситуации и тя да действа винаги. Това би трябвало да стане до края на годината. Ако не се случи обаче, ще трябва да помислим да задействаме е, инструмента доклад по собствена инициатива наблягам пак, наистина това е началото на процедурата, консултативен характер има, защото това е неизбежна, неотложна мярка и е, не върви по законодателната процедура. Трябва да решим и въпроса за вторичното придвижване и перспективата, бъдещето на тези е, премествани мигранти. За тази цел трябва да вземем предвид предпочитанията на заявителите. Това като идея е подсилено и, и чрез вашите изменения. Преференциите ще почиват на, на принципа на семейни връзки, а също така и предпочитанията на държавите членки, за да се стигне до ситуация, където и държавата членка и иммигрантите са доволни един от друг това трябва да се опитваме максимално да търсим. Не, убедена съм, че не винаги ще се случва, но трябва да се постараем там, и когато е, където и когато е възможно да го правим тази, е, да се надяваме, че тази схема за пренасочване ще е успешна, защото е, като временна мярка при, след 10 години и 40 хиляди души, това е наистина е, успех и се надявам, че държавите членки ще могат да прилагат е, тази схема и в бъдеще. Това са основните моменти, които предлагаме в проекто доклада. Мисля, че измененията, компромисите, които до които стигнахме на съместни заседания, подобряват качеството на доклада, затова благодаря за сътрудничеството. Надявам се, че съветът трябва да вземе предвид това, те трябва да чуят нашето мнение и се надявам да вземат е, предвид е, измененията, които ние предлагаме и подробностите, защото подробностите са много важни, за да е успешна е, този проект. Надявам се, че ще могат да се съгласят съвета на, върху 40 хиляди в понеделник. Нужно усилия усилие от всички държави членки, които да покажат готовност да прилагат този, тази доброволна солидарност, както я нарекаха на последния съвет. Отново благодаря на докладчица Сянка за тяхното е, съдействие, на зелените също много упорито, много се потрудихме миналата седмица, но се надявам, че утре гласуването ще под... оправдае нашите усилия. Благодаря за бележките ви предварително. Благодаря, Ска. Наистина в много кратки срокове трябваше да изготвите е, този доклад. Е, точка 11 е съответния финансов инструмент, е, за който отговаря Питър. Ще го помоля да го опише и след което ще е, дам възможност на е, докладчите сянка. Това е инструмент за гъвкавост, който е свързан с доклада на госпожа Келер за механизма и механизма за пренасочване. Ще бъда кратък, защото самото становище е кратко. Както виждате, аз приветствам предложението на комисията да използваме този инструмент за гъвкаво, за да се увеличат наличните средства по функция ТРЕ от бюджета на Европейския съюз. Както знаете, тези пари, целта за тези средства, предназначението е, за, е, е спешно пренасочване, преместване. Това го каза госпожа Кела. Предлагам да адаптираме сумата на този инструмент до 5 милиона евро, с 5 милиона евро, за да дадем възможност да се е, отчете бюджета и персонала за Аязо, тъй като агенците играят централна и координираща роля в е, прилагане на този спешен механизъм и особено във връзка с е, горещите точки, както ги наричаме. Тя подпомага непрекъснато тези фронтови държави членки при тези, тази тежка ситуация. Иска ми се да засилим е, инструмента, е, размер на инструмента с допълнително ни 10 000, но разбрах, че тази идея няма да приеме да, така добър прием в механизма за пренасочване, така че в крайна сметка аз се отказах. Не предлагам допълнителни е, промени. Очаквам да чуя какво ще кажа докладчите в сянка, а именно дали смята, че тази сума трябва допълнително да се актуализира и коригира в, е, нагоре или надолу. Благодаря. Сега докладчиците по доклада на СКА. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на СКА за е, чудесното въведение в темата. Благодаря и на секцията на Либе, който ни разпрати имейли. Е, пращаше ни имейли с информация рано сутрин, късно вечер, когато говори е, колко продължително са работили. Сме работили. позицията на парламента беше изготвена много бързо, особено като се вземат пред споровете в съвета и неприятностите, които имаше съвета в последните няколко седмици. Доволни сме, че този механизъм за пренасочване на 40 000 беженци не е решение. Същност не е решение на огромния проблем, който имаме с натиска на хората, търсещи убежище, но е важен пример, за да покажем, че функционира и вече ако проработим, можем да извлечем съответните полуки и да ги прилагаме към постоянния механизъм в края на годината. Това ще е един механизъм, който ще е много по-съществен от е, механизма за спешност, е, който ще е много по- е, добре пригоден към решаване проблемите и бързо променеща ситуация по миграционните трасета. Важно е да че измененията всъщност е, подчертават, че това е само една част от нашия цялостен прогрес по миграцията. Ако не напреднем по всички други свързани с това въпроси, много по-задълбочено, е, и доклада на Вецола и Кенга, ако не можем да напреднем по другите точки, свързани с миграция, това няма да помогне на е, този доклад, така че важно е да продължим да оказваме натиск и да работим по всички фронтове, свързани с миграцията. Това, което научихме от предишния пилотен проект с Малта, беше да предотвратяваме вторично придвижване след като хората са пренасочени и преместени, за да така че когато става дума за предпочитание и държавите членки и търсите обежища, трябва да се отчитат предпочитанията, разбира се, в максимална степен, за да може системата, която разработваме, да бъде приложима на практика. Благодаря ви много и очаквам да гласуваме както трябва утре. Благодаря. Е, сега докладчика от СНД Иляна Йотова. Председател, няма как да не започна с благодарности към докладчика, към госпожа Келер, към всички колеги шадо репортери, с които работих ние бяхме един чудесен екип, защото ни беше поставена една почти невъзможна задача. Само за две седмици да се справим с една толкова деликатна тема, в която, знаете, и в самия съвет, и в комисията има доста сериозни спорове. Нямаше да можем да се справим без секретарията на комисията Либе и да дължим една голяма благодарност и без нашите асистенти. Така или иначе, ние успяхме и днес и утре ще дискутираме и гласуваме този доклад няколко дни преди окончателно съвета да вземе своето решение. А, каква беше нашата позиция? Стигнахме и до компромиси, което също е много добре. Първо, нямаме различия помежду си за това, че е, този механизъм трябва да бъде законово обвързващ. Тези, този първи пилотен проект трябва да бъде законово обвързващ за държавите членки. Между другото, не зная дали аз много точно днес съм разбрала представителите на Люксембургското председателство, но струва ми се, че те също потвърдиха, че веднъж като се вземе това решение, то ще бъде задължително за всички държави членки, които, всичките 28 страни. А, какво беше второто ни изискване? Всички имаме разбирането, всички докладчици, че става дума все пак само за първи стъпки, за пилотен проект – ние искаме да дадем шанс на комисията да защити този свой пилотен проект, да проработи, но ние настояваме в нашия доклад комисията да се готви за постоянен механизъм. Имаме надеждата, че този механизъм ще бъде представен до края на тази календарна година. Нещо повече, този механизъм ще, бъде, ще действа от, сигурно от 2016 година нататък, но ако през този, през този период ситуацията стане още по-трудна, за съжаление има индикации в тази посока, във всеки един момент и държавите членки и комисията трябва да са готови да реагират на, на тази променена ситуация. Аз си мисля, че този доклад трябва да бъде а, една първа стъпка и към доклада на нашите колеги Мацола и Кенге, които чакаме в а, есента. Има пряка зависимост и връзка между един и другия доклад. Нашите послания започват от този доклад, но ще продължат и в, а, тяхната, и в техния текст, който а, се надявам през септември да го видим. А, ние се съгласихме днес пропорцията 40 на 60 да остане. Такова беше и предложението на комисията. Разбира се, това е придружено нашето желание да бъде направен един преглед на действието на този пилотен механизъм някъде след около 6 месеца, да видим дали тази система въобще действа и каква промяна е необходима в тази посока. Разбира се, въпроса за преференциите се оказа един от най-дебатираните. Тук имаше два подхода. Дали в желанието си да засегнем колкото може повече предпочитания и преференции на хората, които ще бъдат премествани, е добрия вариант или по-скоро да вървим към укрупняване на тази проблематика. Мисля, че с компромис 6, който намерихме помежду си, сме намерили златното сечение между двете тенденции и а, самите ние от групата на СНД, надявам се всички ще подкрепим този компромис. Всъщност не бихме искали, ако изборяваме много, много подробно всички тези предпочитания, не бихме искали това да стане аргумент за някои държави членки, които и без това имат резерви към този механизъм, да стане тяхна, тяхна, да подхраним тези резерви и да стане основната тема за дискусии на предстоящата среща на съвета, която да измести най-важното решение за разпределението на беженците във всичките 26 държави извън Гърция и Италия. Разбира се, аз имах и още едно предложение, което искам тук да кажа съвсем откровенно пред вас. То не получи кой знае каква много голяма популярност, за мое съжаление. А, бих искала да, да, да бъде засилен текста, който казваше, че трябва да се гарантира сигурността на държавите Гърция и Италия, от които идват бежанците както и националната сигурност на приемащите държави. Надявам се да развием тази теза в следващия доклад, който ни предстои през септември месец на нашите колеги. Още веднъж искам да благодаря на всички и се надявам, че с вашите гласове утре вие ще ни подкрепите в това съвместно усилие. Thank you, Eliana. Um, okay, so now we go to... Um... Благодаря, Илиана. Сега да да чуем е, госпожа Уитстром. Благодаря много. Аз ще говоря от името на нашата докладчица Всянка Сянка, Анджелика, която не, за съжаление не може да присъства. Тя благодари на докладчика най-сърдечно. Тя благодари най-сърдечно и на другите колеги в Сянка, в екипа. Наистина чудесен пример на, на екипна работа беше всичко това. Сега от Алде за групата АЛДЕ е много важно да се отчетат всички съображения. Аз ще ги спомена. Обвързваща система на квоти, ясно заявен, заявление, че Дъблин, е, системата на регламента Дъблин не функционира и че той трябва да се замени с нов актуализиран инструмент, който да отговаря на нуждите на 21 век. Дъблин беше от е, предния век, от миналия век. Използването на количествени и качествени данни е, от страна заявителя за пренасочване. Количе... Качествените данни биха могли да бъдат семейни връзки, език, култура и така нататък. Разбира се и зачитане на основните права Докладчицата в сянка подчертава особеното значение, което трябва да се отдаде на, на най-слабите, най-уязвимите деца, жертви на мъчение, на изтезание, самотни майки и така нататък. Нашата докладчица Сянка смята, че механизъм, постоянният механизъм за пренасочване, който ще предложим комисията до края на годината по процедурата за съвместно вземане решение, е нещо много важно и много необходимо. И тя има много положително отношение към това. Надява се горещо, че този доклад и, комисията, и този, тази комисия ще помогнат е, принципа на солидарност да се преведе в един законодателен текст. Аз също като координатор искам да те поздравя СКА за отличната свършена работа в толкова кратки срокове. Благодаря. Благодаря. Катерина, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на Ска и на Петър Нидермюлер. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Иска ми се все пак да направя някои коментари, свързани с доклада на СКА. Ние обсъждаме механизъм, който трябва да се състави по спешност, но така или иначе предложението всъщност е по проблем, който е общ за множество държави членки. Трябва да проявим солидарност, отговорност. Всъщност проблемът е на всички и не може товара да пада само върху някой от тях, като Италия – ето защо бих предложил някои изменения, които да направят предложението по-убедително. Ето някои от моите изменения. На първо място трябва да включим текст за непълнолетните. Направи го в съображение 25, където се позоваваме на новия механизъм за преразпределение. Споменаваме също така решението на съда в Люксембург. Има още нещо. Предлагам изменение относно неизползването на механизма за преразпределение като някакъв вид наказание срещу Гърция и Италия, ако те не подобрят своята система за прием на мигрантите. Е, аз съм съгласна, че процедурите на прием в Гърция и Италия трябва да се ускорят, но все пак е, не бива да наказваме тези страни, като е, суспендираме механизма за преразпределение. Тези две държави без друго поеха огромен товар. Да не говорим, че една такава стъпка няма да помогне на търсещите обежище. И накрая, ето и тук имам изменение, за да окажем закрила на търсещите обежище, трябва все пак да определим някакъв срок за цялата процедура. Като срокът да започва да тече от момента, в който лицето стигне до Италия или Гърция. Например, един месец който започва да тече от идентифицирането на хората, които ще бъдат прехвърлени. Това е което исках да кажа. Опитала съм се просто да доразвия някои от идеите в доклада. Надявам се да бъда подкрепена. Мисля, че е съвсем ясно, че в този случай ние чуваме италианската гледна точка. И сега госпожа Вержия. Вземам думата всъщност от името на колегата Костас, тъй като той е в Атина днес, но е докладчик в сянка. Присъединявам се към благодарностите за докладчика. Наистина отлични резултати. Самата аз следих работата отблизо, защото е, разговарях за измененията с моя приятел Костас – и мисля, че компромисите са наистина удовлетворителни. Струва ми се, че не бива да забравяме всъщност контекста на доклада. Ето говорим за разпределителен механизъм, пилотни проекти, проекти по спешност, в крайна сметка ние виждаме, че Дъблинския регламент стигна до своя предел. На нас ни трябва постоянен механизъм. Трябва да помислим за Дъблинската директива, защото всъщност ние имаме множество бежанци по света и най-малкото можем да кажем, че Европейският съюз не успява да реагира на това, което се случва в Средиземноморието и по други места. Би трябвало да продължим да работим заедно и ние го правим в този случай. Хубаво е, че стигаме до компромис относно личното съгласие и личните предпочитания. Същевременно в текста не ми харесва термина поделяне на товара, особено когато говорим за убежище и хора с необходимост от международна закрила. Този термин ми се струва непоносим. По-скоро можем да говорим за разпределение на отговорността не ми се искаше един такъв израз да попада в компромиса, като се има предвид целевата група тук. Също така, зачитането на основните права на човека. Не забравяйте, че това са хора, които търсят убежище, е, имат необходимост от международна закрила, не бива да се поставят ограничения. След това виждаме, че има проблеми за Гърция и Италия заради държави членки от държави, извинете, от бивша Югославия. В Европейския съюз ние сме приели стотици хиляди граждани от бивша Югославия. Да, сега ситуацията е по-различна – но мисля, че можем да продължим да работим все така и най-вече е важно да ни чуят, защото при този механизъм за съвместно вземане на решение ми се струва, че не работим достатъчно ефективно. Става дума за механизма за разпределение всъщност. Аз самият не използвам термина споделяне на товара, Предполагам, че това идва от различните варианти, но ще направя проверка. Господин Батън има думата сега. Благодаря ти, Клод. Всъщност, основното се каза в началото, презасеването на тези 40 000 е само началото, след това ще има още 40 000 и още, и така ще стигнем до 4 милиона. Проблемът е, че колкото по-дълго си оставим вратите отворени, толкова повече хора ще дойдат. Същевременно, както беше обяснено тази сутрин, повечето от тези хора са просто млади мъже, економически мигранти. Не всички търсят убежище. По-добре е да приемем австралийския модел и механизмите за разпределение. Би трябвало европейските държави да могат да опазят Средиземноморието и националните правителства и Европейската дипломатическа служба би трябвало да започнат да оказват натиск върху някои от много богатите държави, като Арабските емирства, Бахрейн, Саудитска Арабия. Нека и те приемат някои от тези хора, които в по-голямата си част са мисюлмани. Мисля, че те самите биха предпочели убежище в страна, която изповядва тяхната религия. Но така или иначе ми се струва, че ние сме поели повече, отколкото можем през годините. Иначе сега ще трябва на всеки 4 години да приемаме по 1 милион емигранти, това означава да построим един нов град с размерите на Бърмингъм. Просто не можем да намерим жилища за всички тях. Струва ми се, че е по-добре да приемаме единствено тези, които наистина търсят обежище. Имайте предвид, че тези, които наистина са подложени на преследване и са прогонени от страните си, са християните и така е било през последните хиляда години. Нека защитим собствените си граждани и решим истинските проблеми, а не да работим в погрешната посока господин Киркхоп. Благодаря ти, Клод. Трудно е да се вземе отношение по това, което току-що чухме, но благодаря на госпожа Келер, на докладчиците в Сянка, на Петър Нидермюлер. Благодаря на всички колеги, които направиха този доклад по-убедителен много важно решение взимаме по един неотложен въпрос. Ако погледнете бройките, ще видите, че това е капка в морето. До тук Гърция е приела над 100 000 емигранти от най-различни раси, религии и какво ли не още като происход. Всички те са напуснали домовете си или са били прогонени от войни, те търсят за себе си по-добро бъдеще. Тук се предлага нещо с много ограничена бройка, но въпреки това ние се радваме, защото смятаме, че това е началото, което сигурно ще доведе до постоянно решение на проблема. Много ни беше интересен в този доклад, предложихме изменение, Илияна ги прие много положително. Стана дума и за транспортните разходи, защото Гърция е една банкротирала държава. Няма пари, няма дори пари да изхранваме тези хора. Следователно не бива да се поставят допълнителни пречки за преместването на емигрантите до крайната им дестинация. Искам да благодаря и на всички гръцки колеги, на колегите от гръцкото правителство, с които разговаряхме по темата – и на всички взели участие, защото знаете, че приемната инфраструктура в момента се сгромолясва. А ние трябва да защитим своето достоинство като европейци и да благодарим на хората, които приемат тези емигранти, отварят домовете си за тях, хранят ги. Това не са някакви НПО или други организации. Но благодаря за заетата позиция. аз също бих ви отговорил с чувство за достоинство. Благодаря ви. Не знам дали това е италианската или гръцката перспектива, но много ви благодаря. Все повече колеги искат да се изкажат. Томас, ти всъщност ще говориш и за бюджета, може би ще те оставя за края. Можеш да разговаряш направо с Питър. Сесил е следващата колега. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика и на всички работили по доклада. Всъщност, виждам че това предложение вече се определя като пилотен проект. Струва ми се, че пилотният проект трябва да се превърне в законодателен, в един постоянен обвързващ механизъм. За нас това е много важно. Така ще има на какво да стъпим при бъдещата работа, а сега за конкретната бройка – в бъдеще ще свършим по-добра работа, ако имаме постоянен механизъм. Струва ми се, че в Европейския парламент вече се говори за него. Надявам се утре мнозинството да го подкрепи чрез гласуването си, за да е ясно на съвета каква е позицията на парламента. В заключение ще кажа, че много от предложените изменения са за непридружаваните непълнолетни. Наистина трябва да се обърне внимание на тази тема. Още веднъж поздравления на докладчика. Ще продължим да работим заедно с колегата Роберта Необходимо е да доразвием предложението, обсъждано днес. Благодаря, госпожа Уинберг. Так, herr ordförande. Eh, ja, min kollega Gerard Button tog upp... Благодаря ви. Всъщност, е, колегата Батън вече каза това, което исках да кажа и аз. Ние говорим за доброволно проявена солидарност мярка по спешност. Но всъщност от доста дълго време насам имаме тази спешна, неотложна ситуация. Не знам, държавите могат ли да приемат такива квоти от бежанци. Всъщност всичко започна с операцията Маре Ностром. Тя привлече емигрантите. Тя беше магнит за емигрантския поток. Колегата вече го каза. Не говорим за 40-60 хиляди, после ще има още 60 хиляди, но тук има някакво противоречие – Накрая само ще кажа, че солидарността може да се прояви по най-различни начини, да се помогне на тези хора на място. Например, не е нужно всички те да идват в Европа. Благодаря, Роберта Мецола. Благодаря ви. Присъединявам се към колегите, които похвалиха докладчика, ска докладчиците в сянка. Много е важно да се стигне до широк консенсус по толкова важна тема. Желаем, разбира се, да има по-активно сътрудничество и повече мерки до края на годината. Исках да поговоря по доклада тъй като ми се струва, че ние трябва да стигнем до постоянно установен механизъм за преразпределение, който да е справедлив, да разпределя отговорността наравно между държавите членки и за това и предлагам някои изменения в този дух – Единствено при един такъв механизъм ще можем вече да преценим какво правят отделните държави членки, доколко си изпълняват задълженията, приемат ли емигрантите и съответно останалите условия, като шенгенското законодателство, също трябва да бъдат взети предвид. Благодаря. И накрая, от гледна точка на бюджета, Томас – Благодаря ти, Клод. Исках да кажа, че съм съгласен с увеличението на бройката. Разбира се, много е важно, винаги когато се одобряват нови мерки, да се одобри съответната сума в допълнение – Надявам се това да стане през следващите месеци. Винаги сме били конструктивни и сме реагирали при необходимост. Имайте предвид, че във втория доклад По втория доклад сме стигнали до консенсус. Ако има някакви увеличения, те ще трябва да се договорят. Благодаря ви. Преди да се върна към двамата докладчика, нека да чуем от комисията и съвета. Here, first of all, from the, uh, Първо комисията след това председателството. Thank you very much, Mr. Uh, Chairman. Um, the dossier... Благодаря, господин председател. Темата, която обсъждате днес в няколко отношения е необичайна. Прият от комисията само три седмици след приемането на дневния ред в областта на миграцията и за първи път се приема използва член 78 линия 3 от договора като правно основание и за първи път се използва този член като правно основание във връзка с презаселване. И както беше споменато няколко пъти, действително става дума за спя... спешна мярка, по която работят всички институции в момента и то много бързо и сме изключително благодарни, че се действа толкова бързо, за да може да се приемат докладът, да се приемат мерките възможно най-скоро. С доклада на госпожа Келер беше отбрязан и голям напредък в съвета във връзка с постигната на целите на предложението на комисията, именно да се покаже действителна солидарност към Италия и Гърция, които са изключително изложени на наплива, тъй като са на външни граници на Европейския съюз и също така да се вземе предвид, е, че трябва лицата, нуждащи се от международна закрила, да имат бърз достъп до своите права. Няколко основни елемента, повдигнати от госпожа Келер и от докладчиците в Сянка, е, които са включени в подадените изменения – първо, по отношение на есте, това дали схемата да е доброволна или задължителна и броя на хората, които да се предоселват. Обсъжданията в съвета, както знаете, потвърждават, че темата е спорна, но държавите членки са готови да покажат солидарност и това трябва да се подчертае. Комисията съжалява, че Европейския съвет не е запазил предложението за задължителна схема. Но най-важното тук е, че държавите членки продължават да а, имат ангажимента за презаселване на 40 000 хора. По броя на хората а, казват а, много от вас, че е по-добре да говорим за по-голям брой хора, над 40 хиляди, особено в Гърция, където ежеседмично се увеличава натискът на иммиграционните потоци, но по-настоящем не е реалистично да се надхвърли тази цифра. Все пак трябва да се има предвид, че това е една първа крачка. Второ, по презасяването и потребността да се вземат предвид предпочитанията на търсещите обежища. Като се вземе предвид ем, основното основание и съществуването на член 78.3 от договора, ем, а именно да се изпълнят определени хуманитарни задължения, е необходимо процедурата да е възможно най-проста – и възможно най-бързо да се облегчи натиска върху Гърция и Италия. Именно заради това, според нас е по-добре да се избегнат подробни процедурни правила, защото те ще направят процедурата неефективна. От друга страна, вече има натрупан опит в проекта Рима, така че той може да се използва, за да се гарантира гладко функциониране на процедурата. Доколкото е възможно, е, трябва да се вземе предвид интересите на търсещите обежище да съвпадат с тези на съответната държава членка. Това е важно за е, преместването им в интеграцията им в съответната държава и за избягването на допълнителни вторични е, презаселвания. Именно заради това, според комисията е важно да се вземат предвид квалификациите на мигрантите и особено уменията им в областта на е, езиците. Културните и социалните връзки също трябва да се вземат предвид. Подчертаваме, че приоритетно внимание трябва да се даде на уязвими лица и е, трябва при работа с деца да се разглежда най-добрия интерес на детето при подбора на държавата членка за презаселване. Също времено, обаче, ако се въведат а, е, много сложни процедурни изисквания, това на практика ще направи процедурата неефективна и реално ще действа против смисъла на член 73 алинея 3, който има за цел ефективно действие и облегчаване на натиск. Що се отнася до предложението да има постоянна схема за презаселване, в крайна сметка тук говорим за е, е първа крачка. До края на годината комисията предвижда да направи предложение за един по-дългосрочно функциониращ механизъм, който по структурен начин да създава възможности за справяне с засилени миграционни потоци за бъдеще. Комисията разчита на вашата подкрепа, когато излезе и това ново предложение. Благодаря ви много за сътрудничеството и за обсъжданията. Благодаря. Благодаря. Председателството. Е, мерси по la е, Благодаря. Люксембургското председателство няма какво повече да добави е, след казаното от нашите министри по темата тази сутрин. Председателят ефективност по люксембургски съвсем ясно и точно. Очаквах поне няколко изречения, но добре, чудесно. Няма защо да ви е, карам да сте по-неефективни. <laughs> Това обаче не означава, че комисията може да използва роля, е, времето на съвета. Не, господин председател, няма да правя това, разбира се, но колегата Гастива може ли да направи някакво изречение, да каже няколко думи по доклада Фернандеш? Добре, ако няма възражения. И аз ще се опита да, да бъда възможно най-ефективен, почти като Люксембургското председателство. Имаме нови задачи във връзка с дневния ред за миграция и във връзка с схемите за презаселване. Също времено трябва да сме внимателни, що се отнася до увеличението на броя на служителите. Взехме решение преди няколко седмици да се назначат трима нови служители в Европейската служба за беженците и е още трима за, две, трима за 2015 и трима за 2016 година. В крайна сметка, броят на служителите е необходим, защото се прилага подходът на горещите точки и се изискват нови, а, а, и се изисква довършване на щатното разпитание, разписание след а, приключването на скрининговите екипи. И така, във връзка с а, коментарите за допълнителното финансиране, нека да припомня на уважаемите депутати, че националните програми на Гърция и на Италия ще бъдат приети в следващите 10 дни и е, средства ще отидат и в Гърция, и в Италия за тези цели. Дали ще са достатъчни или не, не се знае, но все пак средствата са налични и има още 60 милиона за спешни, е, за реагиране при спешни обстоятелства. Това просто исках да ви припомня. Да, действително полезно е да се знае това. и е добре да се знае каква допълнителна помощ може да получи Гърция при положението, в което се намира. Въпреки, че не се занимаваме с темата в момента, някои от нас доста активно се занимават с нея извън Либе. Господин Киркъп също го я повдигна, така че съм благодарен, че правите този коментар. Доклад докладчиците в сянка имат думата за а, кратки заключителни коментари. Ска, заповядай. Благодаря. Благодаря за коментарите. Полезна беше дискусията към комисията. Не се безпокойте. Ние също мислихме за начините по които да се направи всичко възможно най-ефективно. За това има график и ще се види как предпочитанията могат да се вземат предвид по един бърз, ефективен начин, при, още при скрининга на беженците. За нас е много важно схемата да е, е ефективна и приложима. говорим за механизъм за реакция при спешна ситуация. Затова този механизъм трябва да действа много бързо и трябва да не отнема прекомерно много време. Така че да, вземаме предвид ефективността. Искам да благодаря и на Питер Нидермюрлер за неговия доклад. Що се отнася добра на служителите е, в службата за беженците, е, с изменящия бюджет по, за, назначиха 16 допълнителни служители е, в Фронтекс, така че като се взема предвид голям, огромната задача на съм на службата за беженците е, и горещите точки, на които работят, съм напълно съгласна, че те имат нужда от по-силна подкрепа. Няма какво повече да добавя. Благодаря на всички за сътрудничеството. Беше много приятно да работим заедно. Благодаря на секретарията, на сътрудниците. Надявам се, че утре сутринта ще финализираме работата си добре. Председателят добър пример. Много благодарности, но заслужени, защото действително много бързо и отлично си сътрудничиха всички за Питер. Не се безпокоя, Питер, не съм те забравил. Господин Нидермер, нека да благодаря на всички от секретарията, на Шейни Катрин особено. И е, да кажа, че приветствам коментарите на Томас Деховски за съвместната работа е, по този бюджет и може би последващия. Мисля, че това е много важен елемент при нашето сътрудничество. Това е важна форма на съвместна работа в комисията Либе. Председателят, да, аз щях да ти дам думата за заключителни коментари, съвсем не те бях забравил, но все пак исках да спомена, че крайният срок за подаване на изменение 25 август, 6 часа след обед. Много важен е финансовия инструмент, така че трябва да подчертая отново коментара на господин Киркоп, че трябва да вземем предвид какво може да се направи от гледна точка на бюджета. И действително е добре да призовем докладчиците да вземат това предвид, особено като се има предвид влушаването на положението в Гърция и а, онова, което може да се служи, случи с увеличаващия се приток бежанци а, в тази страна. И така, благодаря, колеги. Утре гласуваме по темата. И така отново давам думата на Питер за коментари по общия бюджет на Европейския съюз за 2016 година. Становище на комисията Либе. Благодаря. Вече стана късничко, така че съвсем накратко. Във връзка с проекта становището, което е изготвен по бюджета за 2016 година, предлагам някои изменения и от, е, във връзка с тях ще ви обърна внимание на следните въпроси. Първо, становището като цяло следва подхода, който приехме по отношение на пър, първия проект коригиращ бюджет за 2015 година, по който аз а, бях докладчик. В проекта становището привесвам увеличението в бюджетните редове за фонда за обежища, миграция и интеграция в сравнение с средствата от 2015 година. Препоръчвам да се отделят отделни бюджетни редове по отделните области на работа на фонда и е, още един ред за целите на прехвърляне на средства между отделните приоритети. Важно е да може парламентът да анализира отделните суми за различните цели по фонда. Действително търси се е, допълнителна прозрачност. Още нещо, бюджетен ред за Европейски фонд за издирване и спасяване. Целта е да окажем натиск върху комисията, за създаване на подобен фонд. А, ако не, докато не постигнем това, няма да се а, запишат средства в този бюджетен ред. Приветстваме увеличението на бюджета на Frontex във връзка с процедурите по операции Тритон и Посейдон, но е добре те да имат отделни бюджетни редове, за да се отделят от общия бюджет, за да се увеличи прозрачността включих и формулировката за компромиса във връзка с Европол по отношение на проект до коригираш бюджет 5 от 2015 година. Оттам взех формулировката, за да уточним нещата и за 2016 подавам изменения за увеличение на бюджета и броя на служителите на ЕАЗО, службата за бежанците не съм подал това изменение все още, тъй като все още събирам точната информация за необходимостите. Съвсем скоро ще е, го получите. Е, има и елементи свързани с е, интеграцията на ромите и с реабилитацията на жертвите на изтезания. Съвсем скоро ще получите тези изменения. Очаквам да работим добре след лятната вакансия по един конструктивен начин, за да имаме а, силна позиция в рамките на Либе за бюджет 2016 година. Благодаря, Питер, благодаря за а, положените усилия по това становище. Извинявам се, че бюджетът се разглежда едва на края на работния ни ден. Темите са важни. Има само един докладчик Сянка, който присъства тук. Томас, искаш ли да направиш коментар? Благодаря, господин председател. Благодаря и на Питер. Um А, чудех се дали да се наема да върши работа по бюджета, а, за да получи отново ма, поредната серия похвали. Ма, и действително виждаме, че той работи отлично по бюджета, знае за какво става дума, така че браво, Питер. Отлично. Няколко коментара. Първо, приветствам факта, че докладчикът основава своята работа на съвместните ни приоритети в НП. Радвам се, че бюджета в област толкова важна, като а, областта на компетентност на Либе се увеличава. Това е отлично постижение трябва сега да успеем да го продадем, да го представим на избирателите си. Има обаче няколко неща, които трябва да посоча, които може да са свързани с проблеми от гледна точка на НП. Първо, трябва да сме внимателни, когато се месим в структурата на бюджета. Чудя се дали създаването на нови бюджетни редове – е от полза за финансирането на фонда или само би създало допълнителни затруднения. На второ място европейски агенции като Frontex, Европол, Евроюст, ЕАЗО играят действително важна роля и за това трябва да се погрижим те да имат и достатъчно средства и достатъчно служители. Ска Келер вече повдигна темата, няма да повтарям след нея но не разбирам защо в проекта бюджета за 2016 година броят на служителите се увеличава, а в проекта коригиращ бюджет номер 5 ние ги увеличихме. Frontex, EASO и Евроюз са агенции с основно значение. И за пореден път се прави тази грешка. Още нещо забелязаха във връзка с инструмента за гъвкавост. Трябва да се погрижим да има достатъчно средства за пилотни проекти, защото пилотните проекти са много важни за бъдещото развитие на Европейския съюз. След като получих оценката на тези проекти от комисията, с радост установих, че някои от проектите са получили много висока положителна оценка и ще бъдат подкрепени. Отново това е положителен признак. Показва, че се работи добре. И накрая. Настоящия дебат за миграцията изглежда оставяме на страна някои въпроси от сорта на борбата срещу трафика на наркотици. Това е тема, която е, съм споменавал нееднократно. През последните месеци и години на пазара в Европа навлизат нови синтетични дроги. Аз съм работил в тази област и не трябва да се подчертава, извинете, подценява проблема, защото след 3-4 години е, ще има много тежки последици. Това лято младите хора ще експериментират с поредните нови наркотици. Когато Искаме увеличение на средствата за работа в областта на наркотиците. Това не е просто ей така. Средствата в тази област не са се увеличавали през последните 5 години, така че ви призовавам да подкрепите това мое настояване. Това е много важна област. В презентацията на председателя на Евроюз тази сутрин установихме, че а, е, областта на наркотиците е изключително а, е, плодородна почва за престъпления. И те се увеличават през последните три години. И така, благодаря на всички, благодаря на докладчика и благодаря на Клод за отличното ръководство на заседанието. Дължа на господин Чезек извинение. Вие бяхте тук през цялото време. А, госпожа Сърчентини също влезе в залата, госпожа Бейорг също, така че а, ще ви чуем един по един, първо от името на групата АЛД. Благодаря, господин председател. Нека и аз от името на АОД да благодаря на докладчика за становището. Приветствам увеличението на средствата за Frontex и а, Вземане за предвид на необходимостта от допълнителни средства за кризата с иммиграцията. Подкрепям и е, корекциите на броя на служителите. Ясно е, че има нужда от повече служители. Има обаче някои елементи, които попадат в компетенциите на ЛИБА и които все още не са покрити от становището. Мисля, че в становището трябва да се обърне внимание на Евроюст, на Агенцията за основни права и на координацията между различните агенции. По Европол приветствам точка 6 от становището и смятам, че е важно да имаме представа какво ще е бюджетното въздействие на новия център за противодействие на тероризма, предложен в Европейския дневен ред за сигурност бюджетно неутрален ли ще е този център или пък ще води до допълнителни разходи от бюджета. За останалите въпроси ще се консултирам с останалите колеги от групата преди да взема решение за изменение. Нямаше как да се действа достатъчно бързо, тъй като получихме становището едва във вторник, така че очаквам по-нататъчните ни дискусии. Благодаря на докладчика. Благодаря, господин Чехов. Госпожа Бярк. Jag skulle vilja tacka budgetrapportören för ett gott samarbete. Нека да благодаря на докладчика по бюджета за отличното сътрудничество. Това проекто становище ми изглежда много добро, можем да го подкрепим. Има някои елементи, които са малко проблеми, особено средствата за Frontex. Ние за тях не сме съгласни. Миграционната криза, катастрофите свързани с беженците са много важни и прилагат се репресивни мерки от Европа, скъпи и неефективни репресивни мерки. По-скоро трябва да създадат средства за приема и интеграцията на беженците, които пристигат в Европа и сме подали изменение в този смисъл. Радвам се, че предлагате да има повече служители за службата за беженците. И, и а, е, мисля, че е добре да разберем къде точно ще отижат до тези средства – трябва също така да се вземе предвид дневния ред в областта на сигурността. Не може да се работи само с репресивни мерки. Мислим, че би, не би станала Европа по-сигурна е, чрез репресивни мерки. За нас трябва да се наблегне на мерките, свързани с приобщаването – твърде лесно е да се избере изберат на бързи краткосрочни мерки, но те не са ефективни. Исках да дам думата и на Пол Капиро, на служител в областта на бюджета а, от Генерална дирекция бюджет. Искате ли да се изкажете? Комент. Един е, чисто технически коментар ще направя. Вероятно се спомняте, в предишната е, финансов рамка, предишния финансов период имахме 4 фонда и също така проектни пилоти. Управлението проекта Солид и е, някакси управлението ми беше доста тромаво сега рационализирахме и направихме по-ефективно управлението. Всяк, всеки ред е, е конкретен, насочен към е, солидарността, друг към миграция и връщане. Ами, в разполага с една обща рамка за оценка – и последващи действия, които държавите членки е, осъществяват. В проект, проект бюджета има един документ, който се нарича програмна декларация, на, където за всяка цел са разписани заделените средства от, във фонда. И мисля, че за увеличаване на бюджетните е, линия всъщност не е решение само по себе се. Би могло в някои случаи даже да се окаже контрапродуктивно. И особено в кризата с миграцията, ако имахме тази сума, това би довело до затруднение при трансфера, прехвърлянето от един бюджетен ред в друг и ще попречи на едно бързо мобилизиране на фондовете на Съюза. Нещо, което конкретно иска комисията, именно бърза реакция. Така че от техническа гледна точка ще бъде необходимо да репрограмираме средствата в основа на данните, с които разполагаме да, така че държавите членки да е, докладват е, всяка година. Обикновено се стъпва върху предходния период, но по този, по този начин всъщност е, говорихме много за прилагането и изпълнението на този фонд, но на практика вече подхода е нов Колкото до прехвърлянето, сега имаме четири бюджетни е, реда за АМИФ. Те се преработват, ще получите допълнителна информация, но отново това е временна мярка и предвид на това, че се използва член 18 от АМИФ, съответните кредити възоснова на този член се насочват към този ред. Всъщност, е, общо казано, бюджет на Фронтекс е значително увеличен. 2006, когато изготвяхме предложението за Фронтекс, се предвиждаше до 2013 бюджета на Фронтекс да стигне до 43 милиона. Тази сума вече сме надминали създаването на конкретен ред за Тритони Посейдон, тук правното основание е Агенцията за морски въпроси, но се питам какво ще стане от тук нататък във връзка с други миграционни пътища, например от Украина и така нататък, дали за тях ще се заделят отделни бюджетни редове. Благодаря. Благодаря, Питер. Искаш ли окончателно да кажеш, да, да кажеш няколко заключителни думи? Благодаря за всички коментари и бележки. Ще работим по бюджета и през лятото Срока за изменение мисля, че е 25 август и мисля, че след това през септември можем да продължим да работим в комисията. Благодаря за коментара. наистина оценяваме е, вашия труд, още повече, че ще посветите и част от лятото за работа по бюджета. Благодаря и на Питър за упорития труд. Утре едно съобщение. Утре в 19 ще се проведе четвъртата дискусия по миграцията, съпроводена с прожитиране на филм в ЕСП 1Г3 по предложение на това е Академия Платонов, Алберто Мацола. Ще бъде домакин на този на тази прожекция. Мисля, че сте уведомени, но бях помолен да, да припомня. Благодаря. С това приключваме по дневния ред за днес.